само на определен брой лица. Миналата година Миналата година бях стан докладчик в сянка на моята група точно по този въпрос, затова се обръщам към комисията с молба да прочете, да изчете задълбочено тази резолюция на парламента и в крайна сметка, ако не постигнем споразумение, дори и след помирителна процедура, в крайна сметка ще трябва ние по-твърдо да защитим собствената си позиция. Дали регламентът регламент номер едно от 2003 година, свързан с картелите. И за него искам да попитам дали няма да се наложи ревизиране на съдържанието му в средносрочен план, по-специално, по защото картелите и големите фирми не са всъщност едно и също. Затова искам да получа отговор, отговор обаче, който да е градивен. Благодаря. Благодаря ви, господин Шваб, госпожа Таляр от името на социалистите. В превода чух госпожа Вайлер, аз не съм госпожа Вайлер. Искам да благодаря на Кристиан Бушой за неговия доклад. Бях в е, Комисията по економика, затова и малко закъснях. По точка 5 за фармацевтичния сектор – мисля, че това е абсолютно тревожно и трябва да наблегнем на този въпрос. Важно е наистина да разгледаме необходимо, необходимите усилия. По точка четвърта енергетиката, може би тук също трябва да подскажем за правата на потребителите на енергийния пазар, когато сменят е, доставчика си на енергийни услуги. Така че не става въпрос само за цените, който е важен въпрос, но все пак и правата на потребителите са много важни. Очаквам с е, нетърпение да продължа работата си с Кристиян. И сега давам думата на зелените. Ще взема аз отношение по въпроса, вече не като председател. Съгласна съм и аз с искането на господин Шваб да получим становище от комисията. Ако не поискаме нещата така да протекат, ще продължим тази порочна практика, която следваме вече от години. Питаме и не получаваме отговори. Енергетиката е наистина важен фактор, който трябва да се вземе под внимание в тази област. Има много различни, понякога разнобойни интереси в държавите членки тези, които доставят енергията, са всъщност монополисти, монополно управляват енергопреносните мрежи, всъщност те диктуват условията. Затова смятам, че тази точка не е за подценяване и трябва да бъде повдигната. И това беше моето становище като докладчик в сянка на зелените. Сега съм пак председател. Господин Билан, заповядайте. Благодаря ви. Благодаря ви пак. <laughs> Започвам с благодарности и към вас, госпожо председател, и към подготвилите доклада. Господарки. Е, До... Изглежда има проблем с е, техниката. Може би някой трябва да провери. На френски и на немски има проблем с превода. Няма френски изобщо. Има проблем с немския. Yeah. Сега вече е по-добре да чуем френски. Добре. Czy, czy mam трябва ли да повтори казаното сега? Може би просто да кажете няколко думи, за да видим дали действа превода. Говорете на полски. Więc jeszcze raz chciałem bardzo serdecznie podziękować panu, panu Buzoi za przygotowane e, sprawozdanie. Да, благодаря. Започвам пак и започвам пак с благодарности към господин Бусоль за подготвеното, изготвеното от него становище. Особено съм удовлетворен от факта, че докладът бе изготвен по-бързо, отколкото в предходни години. Наистина, времето ни е ограничено, а трябва да се изразяваме единогласно, така че благодаря за усилието му да изясни нещата това как стояха те в енергийния сектор. Знаем всички, че през 2009 година приехме пакета по енергетика, но именно в този пакет са и основните моменти, които след това бяха взети като източник на информация и отправна точка в мнението на комисията. Благодаря на докладчика, че зачеква въпроса и за европейския патент. Това е, един, това е една от най-големите стъпки, които съществуват по пътя на единия вътрешен пазар. По точка трета има разногласия, тъй като там става дума. Там става дума за опазването, за защитаването на колективните права на потребителите. Благодаря сега господин Жовен. Благодаря ви, госпожо председател. И аз искам да благодаря на докладчика за чудесно свършената работа. Имам един-два коментара. Може би най-добре ще бъде да са под формата на изменения. На първо място за фармацевтичната промишленост. Понятието понятието патент и мнението, че патентите задържат широкия достъп до пазара на генеричните лекарства, трябва да сме внимателни с това тълкование, защото понякога именно благодарение на патентите всъщност има изследователска работа, има все нови и нови лекарства, които стигат до пазара. Наистина трябва да намерим начин за хармонизиране на целия, тези, на целия този патентен процес, смисъл такъв, че молбата подадена в една държава да може след това да бъде придвижвана по съответните инстанции с еднакъв успех. Гражданите, които искат да се възползват от колективно обещетение, трябва да се уточни за този случай какво е основното правило, дали ще бъде на доброволно основание или не. Да, знам, разбира се, че това са все, все пак много конкретни бележки, тези, които правя в момента, така че благодарности и ще работим по-нататък. Благодаря. Благодаря, господин Майер. Има думата сега и след това комисията. Благодаря, госпожо председател. Правото на конкуренция е част от социалната пазарна економика. Така че в момента изработваме един, една законова рамка именно в тази област, без да забравяме и промишлеността. Тук на важно място вземат картелите, първо и второ място рекламата. Нашата главна задача е да превърнем вътрешния пазар във възможно най-либерален такъв, разбира се, без да прибягваме до рискови поведения, защото имаме 27 държави членки с 27 различни характеристики. Какви са им границите, какви са им пределно допустимите либерализации. Свободата е едно нещо, рекламата е нещо съвсем друго. С други думи, рекламата може да се превърне от свобода в свободия. Наистина в доклада справедливо се отбелязват някои важни моменти, именно свързани с злоупотребата, като например смесването в поведението на една фирма на стратегии характерни за производител и за потребител. За това трябва да уточним критериите си и да си сверим часовниците преди да продължим с дебата разбира се, различните законодателни механизми на държавите членки ще затруднят или поне забавят нещата. Започваме с едно изменение и след това приключваме с хиляда изменения, които са по подробности, по детайли, така че нека да започнем първо с най-важното, с енергийният въпрос. Това обаче няма да можем сами да го разрешим. Трябва да разчитаме на комисията. Така ще успеем още от самото начало да стартираме с един по-точен, по-конкретен документ. Така че предлагам, нека да не започваме с подробностите, с деталите, с тънкостите, а по-скоро с глобалната визия. Ето това е моя призив либерализацията на вътрешния, на единния вътрешен пазар това смятам, че трябва да бъде нашата отправна точка за разсъждения. Какви са границите, какви са максималните пределни стойности на опазване правата и на потребителите, и на фирмите. Смятам, че нещата трябва да са по-ясно откроени, по-добре регулирани. Имаме много индивидуално законодателство, много индивидуални регулаторни механизми, индивидуализирани в смисъл такъв всяка държава членка има съответните традиции, но няма защо да правим регламент за всяка държава членка и нейните традиции. Пак повтаря, не трябва да се стремим към изработването на персонализирани и индивидуализирани норми, а по-скоро към глобални такива. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Кунс от Брумс от комисията. Благодаря, госпожо председател. Комисията преди всичко приветства проектостановището на докладчика. Смятаме, че повдига много съществени аспекти на политиката за конкуренция и разбира се, отбелязваме и подкрепата на докладчика към усилията на Комисията за решаване на финансовата и економическа криза от миналата година. Споделяме виждането на докладчика, че е необходимо да се създадат равни условия в финансовия пазар, колкото се може по-бързо. Както и заместник председател Илмуния спомена през октомври, все още не сме в състояние просто да премахнем временната рамка, но бихме искали да се върнем до началото на 2012 година до нормални пазарни условия. Да се създадат условия за банките, за преструктуриране, оздравяване и така нататък. Що се отнасят за развитието на синергии между конкуренцията и защитата на потребителите, трябва да разгледаме три основни въпроса. На първо място Генерална дирекция конкуренция прилага правилата за благосъстоянието на потребителите, което е философията на нашата работа. Трябва да се вземат по-добре предвид измеренията на защита на потребителите в политиката за конкуренция. На второ място подчертаваме съвместните усилия по отношение на създаването на една обща рамка по отношение на колективните искове за обещетение при щети ще бъде организирана още тази есен обществена консултация. Идеята от страна на комисията е да се постигне една рамка, която да бъде представена на консултиране през ноември до края на феврари. Заместник председател Елмуния спомена в е, деня на конкуренцията миналата седмица, че в момента, в който колегиума приеме рамката, след това ще има инициативи в различни области на политиката, включително конкуренция, околна среда, защита на потребителите и други. Той възнамерява, ако рамката бъде договорена и приета, да представи проекто директива за колективните щети. Може би през втората част на 2012 година, която трябва да бъде одобрена от съвета Европейския парламент. Инициативата ще определи общи стандарти и минимални изисквания за националните системи, за антитръстовите изисквания и това да стане реално за всички. Държавите членки след това ще превърнат тези общи стандарти, съгласно своите правни традиции, в практика, така че това е стоящата в основата философия на действията срещу тръстовищите. щети. Идеята е все пак през ноември да започнат обществени консултации до края на феврари. И накрая комисията прави необходимото всички основни инициативи в тази област да бъдат изготвени в съответствие с политиката на комисията по оценка на въздействието, включително въздействието върху потребителите. Ще направим необходимото да продължим своите усилия по отношение на политиката на конкуренция и защита на потребителите. По отношение на вътрешния пазар за енергетика, комисията отбелязва изражените тревоги от докладчика. Искам да припомним обаче нашите действия от 2009 и 2010 година в тази област. Във връзка с фармацевтичния сектор бихме искали също да припомним продължаващите усилия на комисията вследствие от анкетата проведена в сектора. И накрая бихме искали на този етап да отбележим до подкрепата на докладчика по отношение на европейския патент, и решаването на спорове. Националните норм, нормативни власти трябва да следват препоръките на комисията при определяне на цените за прехвърляне от една мрежа в друга. Сега докладчика, ако обичате. Съвсем накратко ще кажа по това, което чухме от докладчиците в Сянка и другите колеги, които изразиха положително отношение по, по идеите, които съм изложил в проекта становището. Благодаря им. С радост ще се запозная с писмените им предложения за изменения, така че да усъвършенстваме текста. Съгласен съм с господин Шваб, с госпожа Тайлер, с вас, госпожо председател и с господин Милър за всичко, което казаха. Искам да благодаря и на Европейската комисия и да ги поздравя за инициативата за подемане на дискусии е, за директива за е, колективни щети и антитръстови мерки. Напълно съм съгласен, че трябва да се опитваме да се борим с злоупотребите в областта на генеричните лекарства и мисля, че трябва да да стигнем до един общ механизъм за колективни щети. Така че съм готов да вземем предвид идеите ви. Благодаря. Само да ви напомня, че 28 октомври е крайния срок на обяд, на обяд за внасяне на изменения. С това изчерпваме тази точка от дневния ред и преминаваме към... А, не, извинявайте, господин Жовен. Всъщност това е следващата точка. Това е, е доклада на, на Жовен и давам а, е, думата на докладчика. Да, благодаря ви. Започвам, значи, по въпроса за рекламата. Това е един инициативен доклад, който за сега е успешен. Има само 130-140 изменения – така че, госпожо председател, имам амбицията този доклад, който носи името Въздействие на рекламите върху поведението на потребителите, да бъде насочен по-скоро към интернет. Защото интернет е мястото, където протичат в една и в друга посока всякакъв вид информация. Така че бих искал да се съсредоточа именно върху това, в този определен вид е, комуникативно поведение. Първата част от доклада е свързана с е, ползите от рекламата. Аз не искам да я демонизирам тази реклама. Тя е абсолютно необходима за развитието на економиката всъщност и за това се занимаваме с нея. След това, новите технологии, новите технологии пораждат определен вид начин на поведение, практики, които за момента се саморегулират и които ние трябва да регулираме на свой ред в името на добруването на всички участници. За сега нещата действат по един или друг начин, но биха могли да действат и по-добре. И третата част е по-скоро концептуална, философска по въпросите на рекламата, и която се опитва ефикасно и прагматично да дефинира всички тези философски подходи към рекламата. Така че смятам, че ако има дума, като най-добре характеризира доклада ми, е градивност – Разбира се, има много възможности за изменения по много въпроси. Има някои костеливи орехи. Тези костеливи орехи, може би, можем да започнем с тях именно. Единият от тези, тези костеливи орехи е свързан с опазването на правата на потребителите в интернет, така наречения privacy by design, смисъл гарантиране на поверителността на данните още в първата фаза на създаване на един интернет сайт. Друг един въпрос е свързан пък с опазването на търговските марки, тяхната закрила. Някои интернет оператори просто ги купуват и ги продават. Ние смятаме, че това е неприемливо, че принадлежи към приложното поре на директивата за интелектуалната собственост. Именно това е един от нашите главни европейски стожери като ценностна система. И по въпроса за алкохола, моето предложение е малко хард, ако позволите а, аз съм за забраната, с изключение на някои конкретни професионални а, съсловия или ресори, където може да бъде приемлива рекламата на алкохолни напитки. Знам обаче, че това ще настъпи много мазоли. Не всички сме на едно мнение по този въпрос, особено когато става дума за реклама на алкохол и за реклама на алкохол по интернет. Това е свързано и с туризъм, и с, и с местни регионални управленски органи и така нататък. Така че така че наистина признавам, че това, тази моя позиция със сигурност ще срещне съпротива. Това, госпожо председател, бяха трите точки от моето изложение. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Първо господин Панциери. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да благодаря на господин Живен за внасянето на изменения, които в голяма степен са насочени към въпросите, които бяха засегнати на последното заседание на комисията ИМКО, което показва една откритост и а, дух на сътрудничество от негова страна. Имаше въпроси, с които успяхме да се а, справим а, и такива, които обаче а, остава да бъдат разискани и да се постигне компромис по тях. Е да посоча една грешка в италианския вариант, но само в него. Името ми липсва в изменение 2.18, 22, 26, 57 и 53. Няма да навлизам в подробности но няколко неща искам да спомена. По част А от преембюла, Мисля, че е, рекламата може да бъде нещо полезно в економиката и да има положително въздействие за широтата на избора на потребителя. Точка Е латинско е преформулирана целенасочената реклама а, би могла да бъде а, опасна за неприкосновеността на личния живот на а, потребителя. Трябва да има предварително изрично съгласие от страна на потребителя, за да се прави такава реклама. По новата точка от Прембюла има много продукти, като а, тютюн, алкохол, лекарства и хазарт онлайн, които са от много особен характер. Затова трябва специално те да се регламентират. Може би с отделен регламент, като за, най-вече за дейностите в интернет. Трябва да се избегне злоупотреба и пристрастяване към такива дейности и продукти. По първия абзац, първата алинея, не мисля, че трябва да навлизаме в големи подробности. Има препратка към директивата за търговските практики. Тя, този текст може да даде правната рамка, но не може да засегне подробно всички техники, които се използват в рекламата. Седма алинея. Трябва да се подчертая, че само регулацията не може да иззамени законодателството в областта на защитата на лични данни. По 11 е, важни са информационните кампании новата алинея 12 поведенческото, поведенческата реклама и проследяването трябва да се забранят, ако няма изрично съгласие от страна на потребителите. Това са а, въпросите, които а, бих искал да разгледаме. Да, благодаря. Искам да се извиня за това, че закъснях. Попаднах обаче в задръстване и метрото спря между две спирки, так нямаш как да изляза. Поздравления на господин Жовен за доклада първо и второ за помирителното му отношение изобщо към работата и за това, че ни кани да предлагаме изменения без каквото и да било притеснение. Още от самото начало и аз смятам, че трябва да подемем нещата малко по-концептуално. Тук в парламента често работим много на широко а пък проблемът, който трябва да разрешим е много тесен. В крайна сметка проблемът има едно точно определено име. Болешката е ясно локализирана. Така че съгласен съм с подхода от е, общото към частното. И аз мятам като господин Жовен, че много от измененията не целят всъщност постигането на баланс между динамиката на пазара и парирането на нейното негативно въздействие върху същия този пазар. Аз съм убеден, убеден съм, че нещата трябва да се наричат с истинските им имена. По въпроса, например, за опазването на търговските марки. Аз не бях разбрал до момента, че има такива хищници, които налитат и на търговските марки. Наистина трябва закрила щом нещата стоят така, защото това е част от интелектуалната собственост, не само интелектуална всъщност, а и индустриална и економическа такава. По мое мнение, въпросът с алкохола <laughs> няма да бъде лесен. Разбирам разбирам, че рекламата за алкохол трябва да бъде насочена към съответния професионален ресор. Знам обаче и, че алкохолът е по-скоро едно културно, цивилизационно производно, така че аз съм за първоначалната редакция на този текст. Аз лично самото избирателен район, който е определено лозаровинарски, е, Бордо, ако ми позволите. Така че за нас виното е капитал, богатство. Така, Така че всъщност това виното и неговата, неговото промотиране всъщност не е само, не дава само работа на туристическия бранш и няма там да са единствените му защитници, а и, например, сред е, професионалните организация синдикатите можем да намерим, да срещнем съпротива. И така, може би, ще се възползвам от поканата на господин Жовен за лични разговори. Той всъщност вече ме е покани, но до момента не можах аз да намеря време, така че ще бъда по-гъвкав за в бъдеще и ще помогна за изработването на крайния вариант преди гласуването му в комисия. Благодаря. Се бъркам копчетата, нищо. Благодаря, госпожа Туронен, от името на Зелените. Благодаря на господин Живен за работата, която е свършил. Мисля, че е лесно човек да е докладчик в сянка, тогава когато се стъпва на такава здрава основа. Много от измененията са насочени в едно и също направление. Спомена се алкохола, може би две неща, които трябва да подчертая, които са важни за вас като зелени. Първо, споменаването на директивата за нелоялните търговски практики. Мисля, че малко по-нюансирано трябва да стане това упоменаване, понеже има проблеми в постигането на пълна хармонизация, има решение на Съда на Европейските общности Засегнати са били а, е, системите за защита на потребителите в някои страни. Така че проблемна област е това и е, мисля, че трябва да бъде обект на оценката на комисията на тая директива. Така че трябва да си дадем сметка е, какво значи да настояваме на пълна хармонизация в една толкова динамична област. Ето, постоянно има въведение, които трябва да следим и ние потребителите. Това трябва да се обсъди и да се види какво ще направи комисията. Второ, дебатите по личния живот и личните данни, това, което наричаме Privacy by Design, и други колеги го повдигнаха може би този текст някакси можем да го укрепим. Осигуряването на защита на личните данни от самото начало, от разписването на документа. Да, това е което исках да подчертая. Само като цяло доклада е много добър. Благодаря за председателката. Закъсня малко италианския превод нещо, но вече всичко е наред. Вземаме предвид това, което казахте. Давам ви сега думата за а, изказване и коментари. Госпожа Тайлер има думата. Благодаря ви, госпожа председател. Благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка. А, виждаме от реакциите колко интерес а, проявяват хората към вашия доклад. Искам да ви попитам нещо. Аз съм предложила няколко изменения по укрепването на въпросите свързани с реклама насочена към деца и а, да се гарантира, че децата не са обект на целенасочена реклама. Искам да ви попитам какво е отношението ви по такива изменения. И а после споменаването на, на директивата за нелоялните търговски практики. Първоначално пишеше а, е, редовно а, е, преработване. Аз бих искала да се конкретизира това и да се напише ежегодно преработване. Каза се е, вече за алкохол и други въпроси, но това, което ме интересува най-вече е как да засили момента за защитата на децата и а, е, също да се сложи е, точно времева рамка за преразглеждането на директивата за нелоялните търговски практики. Господин Майер има думата сега. Благодаря ви. Филип Жовен демонстрира доста сериозна ангажираност към този въпрос без съмнение. Като говорим за рекламата, тя е неделима част от живота ни. Не знам дали има хора, които все още нямат профили във Фейсбук дори. И е странно как не обръщат внимание на въпроси като защита на личните данни, е, защото там се изнасят всякакви лични данни. следят се и е, покупателските им е, навици. Та, е, та рекламата е нещо огромно и ние няма как да, се, да го покрием цялото. Това, което се занимаваме ние е злоупотребата, както казаха и преждеговорившите. Всичко, което се каза е много важно, защита на интелектуалната собственост, но по този въпрос имаме доста обширно законодателство. Имаме законодателство за защита на търговските марки, което е доста качествено в сегашното си, в сегашното си състояние. А, имаме доста добри практики. С марки като Мерцедес. Та има а, други а, аспекти на а, защита на правата при а, рекламата, с които се опитваме да се занимаем сега не мисля, че си струва да разписваме големи количества специализирано законодателство. Да, можем да налагаме ограничения, но това е нещо, до което трябва да прибягваме. в особени случаи, например в здравеопазването, но тогава, когато има сериозна заплаха, масова заплаха за здравето. Не бива да навлизаме в а, прекомерни подробности. Например, при рекламата на алкохола не мисля, че много строги забрани а, трябва да се налагат върху него, така както се предлага в момента. Целта, в крайна сметка, е да гарантираме свободата на вътрешния пазар. И няма нужда това да го повтаряме всеки път. За да се осигури тая свобода, се дигат бариери. А сега се оказва, че отново поставяме пречки за а, пазара. Има много правила, които въжат на регионално или местно ниво. Трябва да оставим някаква субсидиарност в тази област. Трябва а, да дадем а, разумни правомощия и на регионите. Благодаря, господин председател. Благодаря много. И аз искам да отправя поздравление за това предложение. Съгласен съм с много от е, ораторите. По принцип аз предпочитам доброволните схеми и смятам, че хората, които се държат е, нормално, спазват законодателството. И може би наистина трябва да помислим за връзка с наказателното право, за да имаме възможност за прилагане. Тоест, ако търговските дружества и хората нарушават това законодателство, ние трябва да имаме възможност за налагане на санкции на европейско ниво. Защото аз мисля, че наистина твори много закони, но в крайна сметка нямаме възможност за прилагането им. Така че, макар че аз съм поддръжник на доброволните схеми, ако поставяме забрани в законодателството, бих искал да имаме и възможност за принудително изпълнение. И да предвидим и възможност за санкции. Благодаря. Благодаря, госпожа Макларк. Идва в момента. Искате ли думата? Може би трябваше първо да изслушаме докладчика. В такъв случай, господин Живан, като докладчик. Благодаря. Пак повтарям, че това е инициативен доклад. Какво значи това? Значи, че ни дава възможност да предефинираме главните принципи първо място, на първо място, то, първият принцип е, че рекламата е нужна за економическото развитие. На второ място, че наше задължение е да закриляме личният живот. И на трето място, да постановим, че няма разнобой между първа и втора точка. И това е задачата на доклада и на докладчика. Как можем да го постигнем? можем да започнем да събираме подробности, различни факти, които да покажат, е, че нещата следва да бъдат преуредени. Аз смятам, всъщност нямам голяма практика като европейски депутат, но смятам, че инициативните доклади ни отвалят една огромна врата да влияем инситу по места – по въпроса за алкохолните напитки, виното по-точно, наистина и аз самия създава, съзнавам, че е изключително сложен въпрос, но разбирам, че е свързан и с общественото здравеопазване. Преди няколко години един френски специалист от Бордо, френски екип специалисти от Бордо публикуваха изследване, според което излиза, че виното е много добро за здравето. Аз обаче съм подръжник по-скоро на обратната теза, че алкохолът не е чак кой знае колко добър за здравето. Признавам, обаче, че това е и културна практика, практика свързана с определен вид цивилизации, начини на мислене и така нататък така че няма как да не повлияе върху всички участници в дадената цивилизационна култура. Име, например, работодатели, синдикати и така нататък. По въпроса за директивата PCD в английски сигли цели целеше на времето да регулира нещата такива, каквито бяха те, така че в момента определено се нуждае от обновяване. Може би трябва да поискаме първо становище от Еврокомисията. Смятам обаче, че една ежегодна ревизия на тази директива по-скоро би утежнила, отколкото облегчила нещата. По въпроса за закрилата на децата и на особено уязвимите лица. Съгласен съм, че трябва да бъде застъпено в доклада, но смятам, че не трябва да го повтаряме до разтръсване. Просто трябва един път да се спомене. Има много, има много изменения, които целят това да бъде повтаряно непрекъснато като лайт мотив в целия доклад. Аз смятам, че това не би трябвало да бъде така. Може да го споменем в едно изменение, а не да го повтаряме всеки три линии. Ето това са моите коментари, госпожо председател. Благодаря. Leider haben wir niemand von der Kommission heute da, der äh, auf ihre Благодаря. За съжаление, днес нямаме тук представител на комисията, който да може да реагира. Жалко, но нека да ви напомня, че гласуването ще бъде на 8 ноември и мисля, че трябва да преминем към следващата точка. Госпожа Макларкин, това е вашия доклад, ваш е, ред е. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Съобщението на комисията по намаляване на неравенството в здравеопазването посочва потребността от интегриран подход в много области на политиката, за да се реши социалните причини за неравнопоставеност в здравето. Това е една огромна тема, огромна област, която обхващаме и няма да можем да разгледаме изцяло в тази комисия, но се надявам, че бихме могли да насочим по отношение на свързано с тази вътрешния пазар. Предложенията за действие от страна на комисията включват подобряване на обмена и събирането на данни, подобряване на механизмите за оценка на неравнопоставеността в здравеопазването, даване възможност на компетентните органи да обменят информация и да участват в политическите дебати. Развитието на сътрудничеството в различни политически области на Европейския съюз отговарят на потребностите на основните групи. Съобщението обаче не включва конкретни действия във връзка с вътрешния пазар или защитата на потребителите. Все пак, ясна е позицията, трябва да се предприеме ясна позиция на вътрешния пазар по отношение равнопоставеността в здравеопазването между държавите членки. И това е темата, която искам да обсъдим днес. На първо място, достъпността на медицинското лечение и лекарственото лечение е много важен въпрос. Цените на фармацевтичните продукти е, водят до неравнопоставеност и труден достъп до лекарства. Необходимо е наистина да се осигури прозрачност по отношение на цените по отношение на директивата на прозрачност, но има и различни модели на ценообразуване, които се движат от пазара. В допълнение има и въпроси като информация на потребителите, на пациентите. Би трябвало да посоча, че докато смятам, че държавите членки могат да бъдат открити по отношение на лицензирането за лекарства, все пак искаме да стимулираме инвестициите в един добре функциониращ пазар и иновациите са особено важни в здравеопазването. На второ място, усъвършенстването на събирането на данни и обмена на информация дава явна, ясна представа за неравнопоставеността. Държавите членки трябва да се насърчават да обменят най-добри практики по отношение на обмена на информация, отношение на резултатите от медицинско лечение между самите медицински професионалисти и местните органи власт, които най-добре знаят къде са проблемите на неравнопоставеност в здравето. Трябва да се инициират форуми за обсъждане на тези въпроси и това е нещо, което Европейския парламент активно може да се действа. Директивата за трансгранично здравеопазване също е област, където нашата комисия може да окаже сериозно влияние. Наистина това е самостоятелен нормативен акт и се стреми да създаде един пазар за пациентите, това е също възможност за решаване на проблемите с неравнопоставеност в здравеопазването. Географското положение виждаме, че може да има сериозно значение за стандарта на здравеопазване, което получават пациентите. В Великобритания това се вижда, когато градове в един и същ град или район могат да имат достъп до определени услуги и трябва да насърчаваме държавите членки да премахнат тези неравнопоставености. На четвърто място, разглеждането на равнопоставеност в здравеопазването в Европейския съюз трябва да се включва и един по-широк подход, разглеждайки не само здравеопазването. Нашата комисия е показала своите възможности да работи чрез законодателство в областта на защита на потребителите, безопасност на продуктите и рекламата. Важно е да се установят основните аспекти, да се обърне внимание на физкултурните дейности, които са свързани с поддържането на добро здраве. И накрая, и най-важно, определено можем да разгледаме въпросите на равнопоставеността по отношение на директивата за взаимно признаване на професионалната квалификация. Това има два важни аспекта. Трябва да се разгледа възможността за системата за мониторинг на квалификациите за професионалисти, които пътуват в различни страни и трябва да се насърчава признаването на професионалната квалификация. Трябва да се разглеждат, разбира се, и разликите в квалификациите между различните държави членки и дали това има влияние върху компетентността на здравените професионалисти. На второ място комисията разглежда как да се използват информационните системи и механизмите за подаване на сигнали, за да могат да се възползват от тях и медицинските професионалисти. Дали обучението на място би могло да играе по-голяма роля при признаването на професионалните квалификации? Трябва да разгледаме всички тези аспекти за да направим професионалните квалификации централен аспект на становището на нашата комисия. В обобщение, неравнопоставеността в здравеопазването създава сериозно бреме за държавите членки и здравните им системи. Според доклада, публикуван тази година в Великобритания, тази неравнопоставеност коства около 16 милиона годишно и това разбира се обосновава нашето време и усилие да подготвим този доклад. Освен това, трябва да не забравяме, че предприемайки действия за намаляване на равнопоемността в здравето, не изисква отделен дневен ред в здравеопазването, а ангажиране на цялото общество и економика. Това е подход, който съм сигурен, че парламентът ще следва като цяло. Искам отново да повторя, че една отворена конкурентоспособна економика, която стимулира научно-изследователската развойна дейност и иновациите, може да помогне за намирането на добри модели и да помогне на държавите членки за намиране на добри здравни решения. Благодаря ви за вниманието. Ще очаквам изказванията на докладчиците Сянка и комисията. Ich gebe dann das Wort Frau bitte, für die EVP. Благодаря. ЕНП. Благодаря, госпожо председател, госпожа госпожа Макларкин, за така ясното и категорично изложение. Искам само да кажа, че съобщението на комисията разписва много реалистично и обективно рамката, която се занимава с определянето на неравенствата в здравеопазването в Европейския съюз най-вече се съсредоточава на сериозните случаи на неравенство, които са свързани с редица социоекономически фактори в Съюза. Също подчертава тези неравенства на базата на три примера. Смъртността на бебетата под една годишна възраст, защото в Европейския съюз има има места, където смъртността на а, детската смъртност е пет пъти по-висока, отколкото на други места. После има има 14 годишна разлика в средната продължителност на живота на мъжете между отделни а, райони и също са раз, а, доста разнобойни показателите в общото здравоопазване. Така че този документ се задава много ясна рамка в тая област и също става ясно, че Европейския съюз трябва да излезе с сериозен отклик по тия проблеми. Сега ще се изготви доклад, както знаете. Комисията ще се занимава с тия въпроси. Сега ще се занимава и докладчицата Едит Стрела. Нашата докладчета сега отбеляза редица важни въпроси в областта на здравопазването и неравнопоставеността. Това са въпроси, по които следим внимателно работата на националните и регионалните компетентни органи. Тяхната работа е от огромно значение и трябва отново да засилим вниманието си върху самите гражданите. Трябва да сме сигурни, че гражданите отстояват правата си на здравеопазване, трябва да се насочим основно към уязвимите групи, безработните, бедните, хората с уврежданията, децата и най-вече бебетата. Те това, през което сега минаваме е в Европа, период на безработица, економическа, финансова и социална криза, е особено уязвим по отношение на здравеопазване. Изправени сме и пред някои социологични парадокси, понеже трябва да балансираме е, от една страна затягането на финансовата дисциплина, намаляването на разходите, е, съкрещаването на дефицитите в бюджетите с социалните приоритети. Естествено, един закономерен резултат от такива економии е, че и в здравеопазването бюджета се орязва. Тая тенденция за по-ефективно счетоводство ще се отрази върху ресурсите, които се отделят за националните здравни служби в държавите членки. Това е един въпрос, който внимателно трябва да разгледаме при разписването на доклада. И е, при е, разискването на доклада на Едит Стрела в е, от водещата комисия. Това, което исках да кажа по е въпрос. Благодаря. Госпожа Даньо от социалистите има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря. Да благодаря на докладчицата за това, че ни напомни какво послание трябва да изпратим към гражданствеността изобщо. Да, наистина има несъответствия, има неравнопоставеност между здравните системи. Знаем кои са, знаем кои са и най-уязвимите групи. И аз смятам, че тези несъответствия не са неизбежни. Економическата ситуация, в която се намира в момента Евросъюза е особено тежка, трябва да го признаем, и това се отразява на всички наши политики, особено на вътрешния пазар. Така че не бива обаче това да ни служи за извинение да загърбим здравната политика и намерението и да се преборим с съществуващите там неравнопоставености. Смятам, че предложението на комисията много правилно подчертава различният е, начин на организиране на здравните системи на територията на една държава членка. Разликите между градските и селските региони, най-уязвимите, най-чувствителните региони и групи, разбира се. Има бездомни, има безработни, които също страдат от здравни проблеми. Ето тези групи, групите на младежите, и на юношите също трябва да бъдат разглеждани отделно, тъй като не е тайна за никого, че в момента много държави членки са изправени пред проблема на младежкото пиянство, на младежки алкохолизъм. Еврокомисията твърди, че всички наши нови политики, като например екологичната ни политика, политиката на поселско стопанство, охраната на труда, трябва да бъдат подчинени на тази перспектива за преодоляване на несъответствията и неравнопоставеността. Съгласни сме, разбира се, с всичко това и сме съгласни с факта, че трябва да изнамерим нови иновативни начини за работа по тези въпроси. Но по въпроса за здравната организация има едно твърдение, има едно определение на Световната здравна организация, където се твърди, че здравето е не само липса на заболяване, а състояние на благосъстояние, всъщност на духа и тялото. Ето това смятам, че трябва да бъде застъпено още от самото начало, когато говорим за превентивни програми, за профилактични програми в учебните заведения на първо място. Днес след обед имаме имаме още едно заседание, където в дневния ред се предвижда хармонизирането на дипломите. Защо? Как смятам, че това може да се свърже с проблема, който сега ни занимава? Ами смятам, че много от медицинските кадри, например, не винаги отиват да работят в отдалечени селски региони или региони, където здравеопазването е особено трудно. Благодаря ви. Докладчикът Сянко от либералите не е тук. Госпожа Парванова, така че вие ще имате думата. Да, наистина, госпожа Първанова в момента не успя да дойде, но искам да благодарим, да благодарим първо на госпожа Маклъркинг и да я поздравим за идеите, които представи, за цялостния подход по този въпрос. Разглеждайки европейските здравни системи в различните страни, за жалост виждаме много различни системи с различна история и развитие, с различни бюджети, които могат да се различават много в различните държави членки и с много различни правила в различните области. В същевременно, съгласно договорите, здравеопазването и здравните организациите са национален въпрос. И европейските институции не могат да направят много в това отношение. Също времено обаче можем да обмислим някои дейности, с които да решаваме въпроса за неравнопоставеността в здравеопазването. Например, обща стратегия за борба с болестите, създаване на общи практики между държавите членки и насърчаване от страна на Европейския парламент и Европейската комисия на държавите членки да следват тези най-добри практики. Когато говорим, например, за защита на потребителите срещу а, лошите практики, това всъщност не е еднакво в различните държави членки, така че тук виждаме нервно поставеност. Така че наше задължение е да изграждаме европейски стандарти за защита на потребителите срещу случаи на лоша практика в болници или други здравни институции. Също така информация за пациентите може да бъде инструмент за решаване на нервна поставеността в здравеопазването. Също така директивата за трансграничната здравна помощ, която ще даде възможност на европейските граждани да търсят медицинско лечение и здравни грижи в е, всеки край на Европейския съюз. Това е също един инструмент за намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването. Така че очаквам положително гласуване утре в комисията ЕНВИ и едно положително споразумение с съвета. Благодаря. Благодаря, господин Босай, От името на Зелените, аз съвсем накратко мога да кажа благодаря много на докладчика за направените предложения. Благодаря на докладчиците в Сянка за техните коментари. Мисля, че проведохме една много добра дискусия по тази тема днес. Моите опасения са, че трябва да се насочим основно към елементите на този доклад, защото трансграничната здравна помощ вече е регулирана в други правни актове. Не искаме да дублираме усилията си. Трябва да насочим вниманието си към онези елементи, които могат да бъдат регулирани с такъв вид доклад. Мисля, че важните области, на които трябва да насочим вниманието си, са превенция. Това са основните моменти, на които трябва да наблегне доклада. Но това беше само един кратък е, коментар като докладчик в сянка. Сега искам да се върна в позицията си като председател. Искам да дам думата на господин Дьонг. Всъщност е, той не желая думата. Господин Шао Демози. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за интересните предложения. Смятам, че ние можем и трябва да правим повече в тази област. Смятам, че е абсолютно правилно, че трябва да работим по събирането на данни, за да видим кои са корените причини за неравнопоставеността в здравеопазването, така че наистина можем да обединим усилията си в тази област. Но наистина има един основен въпрос, който не бе споменат. Аз смятам, че той е наистина решаващ факт, когато говорим за неравнопоставеност в здравеопазването. И това е разликата по образователните равнища. Колкото по-добре е образован човек, толкова по-добри са възможностите му за добър живот, добро здраве. Така че трябва да се стремим да намалим неравнопоставеността в здравеопазването и да предприемем дългосрочен подход, за да направим така, че повече европейци да получават по-добро образование, защото това помага за намаляване на бедността, което е също фактор за неравнопоставеност в здравеопазването. В краткосрочен план наистина трябва да събираме данни, да обменяме информация и добри практики. Но също времено трябва да разбираме добре и дългосрочния компонент, което означава осигуряване на по-добро образование за хората, ако искаме да се справим с корените причини за неравнопоставено здравеопазването. Госпожа Тайлър е следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, благодаря на докладчика и на докладчиците в сянка. Както току-що чухме, нещо, което дразнеше като липса, беше първопричините за неравенството в здравеопазването. И именно това трябва да се опитаме да разгледаме. Да, както каза Крис, това е именно бедността и а, в момента тече Европейската година за борба с бедността и социалното отчуждение. Затова особено навременни са тия дебати. Когато а, докладчик а, в сянка от НП заговори за съкрещенията в бюджетите не само в моята страна, Обединеното кралство, изобщо в Европа, а няма как неравнопоставеността от тия съкрещения да се намали. Напротив, тя ще стане още по-явна. Именно в такива области дискусиите могат да бъдат полезни, защото можем да споменим добри практики. Например, в Шотландия сме въвели пълна забрана на тютюнопушенето на обществени места. Има а, данни, според които само в рамките на тия 4 а, години а, с 18% падат случаите на хоспитализация на деца с астма. Само в 10 от 27-те държави членки обаче има а, такава пълна забрана за сега. Три въпроса има, които искам да засегна. Първо, по информацията за, паци... за пациентите. А, имам сериозни притеснения когато се говори за информация за а, под, на пациентите, без да се пояснява каква. До сега говорихме за а, правата на потребителите и рекламата. Тук става въпрос за независима информация за пациентите, не става въпрос за някаква фармацевтична а, пропаганда. Не става въпрос за споделяне на информация, така че да могат да извличат от нея полза фармацевтичните компании. Второ, мисля, че е много важно за всички политически групи. Може ли малко по-подробно да ни обясните как точно ще подхождаме към отделни видове заболявания? Кои ще са основните? И накрая някой спомена превентивните мерки. Вие, май госпожо председател, бяхте това също и други колеги. Да, наистина превенцията е от основно значение при е, изравняването на е, здравните неравенства. На хроничните болести, като например емфизема и бронхит, са много важни в това отношение. Ако имаме диагностициране на ранен етап, наистина могат да се разрешат много от проблемите има такава кампания, която се е, води в Великобритания от е, е, години, защото има много хора с такива заболявания, които обаче не се диагностицират достатъчно рано и това се отразява пагубно на качеството на по-нататъчния им живот. Та, а, наистина бих искала да се разгледат тия въпроси в тази тая комисия, така че да проблесне някаква светлина в тунела. Благодаря, госпожо Тайлър. Сега а, от името на комисията ще говори господин Прайс. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията ИМКО и изобщо на Европейския парламент за това, че проявява интерес към а, това съобщение на комисията за неравнопоставеността в а, здравеопазването. А, ценя бележките на докладчиците и всички други изказвания, които чух днес. Аз а, и колегите от Генерална дирекция за етост а, сме тук, което подчертава, че това е една съвместна инициатива на няколко генерални дирекции в комисията, както здравеопазване, така и а, социална политика. С това се опитваме да подчертаем а, и да осигурим един интегриран подход между отделни политики в Европейския съюз. Както а, вече посочихте, не само, че има сериозни разлики между отделните държави членки, например 14 години разлика в средната продължителност на живота за мъжете, но също така има разлики 3 до 5 години в образованието, продължителността на образованието, а пък ако се вземат някои уязвими групи, като например ромските общности, там са още по-големи разликите. Бе подчертано, че е важно да се установят първопричините и да, действително много от тези първопричини са отстраними или могат да се избегнат. Като първата група причини са социоекономическите, което как може да се бори чрез по-сериозно социално-економическо сближаване и така да се намали бедността, да се противодейства на социалното отчуждение. Това са ключови дейности за противодействие на тия проблеми. Има и чисто здравни проблеми, които а, проистичат от економически и други обстоятелства, като например тютюнопушенето, злоупотребата с а, а, алкохол и недохранването. това не е подчертавано като ключова задача за здравеопазването, понеже може би не е най-важното обяснение. Това обаче не значи, че политиките за вътрешния пазар и защитата на потребителите не са важни при противодействието на здравните неравенства в Европейския съюз. И това беше подчертано както по отношение на защита защитата на потребителите в здравната система и по-специално например аварии и злополуки, происшествия бе подчертано и също така защитата на уязвими групи от особена от особени групи е, стоки и продукти. Естествено, един добре функциониращ вътрешен пазар е от ключово значение за изравняването на различията в е, е, здравно отношение в Европейския съюз. И сега няколко думи за системата на здравеопазване. Има много важни въпроси в тая област. Не мога на всички да се спра, но по въпросите за ценообразуването в фармацевтиката, услужен, медицинските осложнения а, и движението на професионални лица, медицински лица, да, а, Важно е всички държави членки в момента да задържат висококачествените си служители. И то с ограничени ресурси. много бихме се радвали да работим в сътрудничество с вас и с, държави членки, с държавите членки, които в крайна сметка са отговорни за управлението на здравните системи. Готови сме да работим и с регионите, които в половината от държавите членки играят ключова роля в предоставянето на здравни услуги. Готов съм, госпожо председател, да се свържа и с Комисията за социална защита, така че и с тях да продължим да разискваме тези теми. Благодаря, госпожо председател. Аз просто ще допълня казаното от колегата. Да, наистина Комитета по социална закрила участва активно в работата по този въпрос. Това е система, или по-скоро ниво на сътрудничество между държавите членки и евроинституциите, този комитет за социална закрила имам предвид. Въпреки това обаче, от 18, в становището си от 18 май тази година, въпросният комитет подчертава дебело важността на различните уязвими групи, които са недостатъчно обгрижени в здравен смисъл. Тези групи са различни в различните държави членки. Но, но, има и един по-специфичен случай, който занимава много научни изследователи, а именно уязвимостта като такава. Уязвимостта като такава изобщо, не в частен, а в общ смисъл, е неизбежно свързана с медицинското обслужване и наистина от 2006 година насам нашата генерална дирекция работи задълбочено върху въпроса за достъпа до качествено здравоопазване както и на финансовата рентабилност на всички здравни системи. Наистина, това може да бъде е, разтълкувано като ангажимент от страна на комисията, на Еврокомисията. И така този комитет за социална закрила се произнесе в смисъл такъв, че е необходимо да се работи и усъвършенства още повече достъпа до е, здравни грижи, както и повишаването на качеството на тези здравни грижи. Това му становище, повтарям пак, бе обнародвано на 18 юни миналата година. Сега по въпроса за обмена на данни. Наистина, обменът на тези данни и тяхното събиране всъщност в един изходен момент е част, главна част всъщност на нашите усилия, приоритетно наше усилие. През последните месеци работихме много точно по този въпрос с Евростат, по въпроса за събирането на данни. Работим, работим по въпроса за събирането на данни, защото за нас това е важен изходен материал за изработване след това на показатели. По въпроса за по-стратегическите измерения на тази здравна политика, е именно свързано с ангажираността на всички европейски политики с това здравно измерение. Аз мятам, че всички европейски политики, както и поведението на индивида по време на всичките етапи от неговия живот са предопределящи за успеха на нашата политика. Благодаря. Да, благодаря. Казва председателката. Може би госпожа Клачицата да представи графика сега. Благодаря на всички за коментарите и на комисията с това число. Благодаря ви, че казахте, че е бил изчерпателен доклада ми пред вас. Много повече исках да споделя с вас, защото колкото повече се занимавате с тези области, толкова повече важни моменти откривате. Колкото повече се занимавате с него, толкова повече ви се говори също за него. И аз исках да говоря за това какво е значението на вътрешния пазар, как изглеждат нещата от гледна точка на вътрешния пазар. Опитвах се и аз да стигна обратно до темата за това, е, защо това е важно за е, вътрешния пазар. Но всичко, което казахте и, и всички други теми, които аз не можах да засегна, ще бъдат в крайна сметка включени в доклада. Трябва обаче да си даваме ясна сметка какви са социалните и економическите фактори, какви са економическите показатели, защото именно те са често първопричините за неравенствата в здравната система. Изследователските програми, които споменах, Ресурсите са от огромно значение. Трябва да работим за пазара, за да сме сигурни, че са насочени изследвания. А, и трябва да запазим първенството на Европа в развойно-изследователските дейности в фармацевтичната област и за в бъдеще. Трябва да се замислим с това с, с какво разполагаме, защото именно ние можем да съчетаваме на едно място всички най-различни идеи, да уменяме практики, всичко това, което се спомена тази сутрин. Мисля, че имаме много възможности, които да обсъдиме сега по графика. Не знам кога сте получили превода на доклада, но крайният срок е 7 декември за внасяне на изменения. аз на 10 ноември ще представя доклада и се надявам, че до седмица ще получите превода. На 29 или на 13 ноември ще се гледа На 29 или на 30 по-скоро ще се гледа. А пък на 10 януари ще се гласува. Това стигаме до следващата точка от дневния ред. Следващата точка. Е, е продажбите на дребно и давам думата на докладчицата Анна Корат Билт. Много благодаря. Като си спомняте на последното заседание на 29 септември, комисията представи един много цялостен и изчерпателен анализ на продажбите на Дребно и насочи вниманието към конкретните проблеми, които бяха установили в обсъжданията с заинтересованите страни. Разглеждахме въпроси за лоялните търговски практики, прозрачност в цените и целият въпрос за устойчивост и влияние върху околната среда от гледна точка на вътрешния пазар. Съгласихме се, че трябва да стесним обхвата и да поставим ударението върху няколко приоритетни въпроса. Да ви напомня, че става въпрос за един доклад от 4 страници, няма да има друго съобщение от комисията. Така че днес искам да получа малко повече подкрепа от вас точно за стесняването на обхвата. Искаме да направим един доклад, който редира към действие и разглежда наистина основните проблеми, които са повдигнати от заинтересованите страни. И да подходим с конкретни примери, конкретни действия, дори да посочим конкретни случаи, за да получим едно един по-добре функциониращ пазар на древно. За първи път всъщност парламент разглежда продажбите на древно в такъв цялостен начин. Говорим за приноса към растеж и получаване на работни места в Европа. Затова и имаме толкова силен ангажимент към този доклад. Много добро беше заседанието на докладчиците в Сянка милата седмица в Страсбург. Искам да благодаря на всички за това, че вече дадоха много сериозен принос. Започнаха и консултациите си с други основни действащи лица, които също изразиха желанието за по-широки консултации. Това е една от причините, заради които поисках наистина да ми е повече време за изготвяне на доклада приоритетните области за обхвата. И ще помоля за вашата помощ в това отношение. Това, което излезе от всичките консултации до сега е по-добра достъпност до магазини и продукти за потребителите. Право на установяване и достъп до пазара. Търговците трябва да обсъждат е, този въпрос, но все още има и много ограничения на национално ниво от е, държавите членки за свободното движение на стоки в Европа. Колкото и невероятно да звучи, това е така. Сиренето от Холандия за Франция трябва да има различна опаковка. Сиренето, което ще се внася в Италия, трябва да е, притежава специални сертификати и така нататък и така нататък. Мога да ви дам много примери и наистина искам да ми помогнете, за да дадем тези примери. Голяма част от е, работата ни няма да, да откриваме отново топлата вода, но наистина да установим най-добрите практики, които вече съществуват и да ги обменяме. И също време да кажем по-сериозен натиск за осъществяване на практика на законодателството на вътрешния пазар. Също така да настояваме и индустрията да поеме своята отговорност, за да оказва натиска върху държавите членки, а не само да се оплаква пред нас. Други въпрос, който произлезе, са ограничителните практики, които ограничават избора и държат цените високи. Много от големите търговски марки прилагат такава практика по отношение на търговците на дребно, за да могат те да продават продукти с тяхната марка. След това целият този въпрос за ефективност, управление на отпадъците, енергоспестявания, ефекта от опаковките върху околната среда, трябва да мислим за взаимно признаване на стандарти, разглеждане на новации. Много компании наистина имат огромен капацитет за изследователска и развойна дейност, което може да бъде в полза на всички, ако обединим усилията. Ще се съсредоточим, разбира се, и за това какво можем да направим на общностно ниво. Няма да навлизам в неща, които се решават на местно, нещо, на местно ниво, но да допълни законодателството. Едно от е, основните ни неща е, например, защита на потребителите. Голяма част от е, нашата работа не е само да предлагаме законодателства, а и да предлагаме какво не трябва да се регулира. И с това искам да вляза в най-противоречивите и деликатни въпроси, които всички повдигат. Това са нелоялните търговски практики. Много компании има, които дори не се обръщат към нас, не смеят е, да ни съобщат проблемите си, за да не си разрушат бизнеса. Нашата работа е наистина да разкрием тези проблеми и да обърнем нещата. Може би част от това може да се повдигне, е, постигне с е, повишаване на осведомеността и поставяне на обществен дебат на някои от проблемите, които не се задават просто защото хората се страхуват. Така че помогнете ми и за това. Аз смятам, че ни трябва диалог, трябва ни партньорство с промишлеността, трябва да преодолеем тези отношения на посочване с пръст и да се отдалечаваме от идеологическата конфронтация, която по-скоро блокира, отколкото намира конструктивни решения. Призоваваме индустрията да поеме отговорността за саморегулиране, доброволна регулация и, в крайна сметка, Смятам, че резултатът от доклада, от моя гледна точка, но за това сме тук, за да го обсъдим, е наистина да проверим и да видим до каква степен индустрията желая да работи с нас по един градивен начин, да споделя отговорността, да покаже, че са готови да предприемат доброволни действия. И на тази основа вече можем да решим докъде трябва да въвеждаме задължителни правила или просто да оставим нещата на доверието. Сега, по графика, помолих секретарията да ми даде малко повече време, защото смятам, че част от резултата е наистина да ангажираме всички тези, които искат да се ангажират, да направим това един процес на широко участие на потребителски организации, на малки и големи предприятия и излишно, е, разбира се, да споменавам докладчиците в сянка. На 30 ноември е основното събитие. Комисията ще проведе своите консултации. Извинявайте, 27 октомври поправя се оратора, когато комисията провежда своите собствени консултации с заинтересованите страни. Всички са добре дошли. След това на 30 ноември ние в Имко ще си проведем собствен семинар, където ще има някои от експертите от заинтересованите страни. Все още разглеждаме формата. Възнамерявам да направим нещо и в Швеция. Всички сте добре дошли на този европейски дебат. Временно имам оговорка с секретарията да представя в началото на март своя доклад с е, крайен срок за изменения края на март и гласуване през април. Това е резултата от е, консултациите с докладчиците в Сянка, но разбира се, дайте ми вашето мнение както по задържанието, така и по графика и по процеса. Много ви благодаря. Да, благодаря. Сега по въпроса за графика Господин Хабър има една бележка, аз я предавам. От негово име, според него графикът е много разлят и ще ни създаде проблеми с другите доклади, по които работим. Наистина, разбирам Разбирам, че се нуждаете от по-широк дебат, но като председател следва да ви призува да мислите и за другите дела, с които, които ни занимават. Госпожа Гепард от името на господин Панцери, тя го замества. Да, благодаря. Много ви благодаря за представянето, госпожо Кораца. Господин Пансери, който е докладчик в Сянка и който в момента отсъства, ми каза, че срещата би е била много ползотворна и ви благодаря, значи, от негово име. Сега, преминавам по същество. Съгласна съм и аз с Майкъл Харбър. Ние като координатори за ИМКО, за Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, смятаме, че трите доклада, които изработваме в момента за вътрешния пазар, трябва да се придвижват е, едновременно. Разбира се, трябва ни време. И това трябва да се вземе предвид, когато се изработват календари и графици. Какво можем да направим, за да могат всичките ни доклади да се развиват с еднаква скорост и никой да не изпреварва другия. По въпроса за вашето изложение, госпожо Краца. Много добре го структурирахте. ЕНП вижда нещата по същия начин, както и вие. И със сигурност смятаме, че малките и средни предприятия имат място в днешния, в съвременния свят. Призвани са да оцелеят. Бакалниците, малките магазинчета са важни сами за себе си, но и за потребителите. Ето за това трябва да направим така, защото тези услуги, да продължават да съществуват. Да продължава да съществува кварталната бакалница, където човек може да напазарува набързо и да не е принуден винаги да отива в огромните супермаркети и хипермаркети, тъй като те са единството място, където може да е, купи продукти. Това, разбира се, представлява и част от градоустройствената концепция, за да се избегне нелоялната конкуренция между големите магазини, големите супермаркети и малките бакалии. По въпроса сега за достъпа до пазарите – директивата за услугите вече се занимава с тези въпроси. Може би ние трябва по нейно подражание да започнем първо с скрининг, с аналитичен преглед. Има примери, има примери, които и вие самата цитирате с директиви и регламенти, но те не са пряко свързани с търговската дейност и протекционистките практики които трябва да бъдат заклеймени, разбира се, и да бъдат заличени като такива от вътрешния пазар. За нас, социал-демократите, това не означава в никакъв случай дерегулиране. Казвам го в ясно и в прав текст. Либерализация и е, регламентиране, регулиране на пазара не са задължително взаимоизключващи се понятия. Дребните сток, малките магазинчета, магазините на за продажба на дребно са много, много важни за възрастните хора, за хората, които трудно излизат от къщи. Наистина може да се купува по интернет на днешно време, но това не е по силите на всички, по средствата на всички по-скоро възрастните хора и по-специално възрастните дами, които живеят самички, много разчитат на тези малки квартални магазинчета. Освен, че си купуват каквото им е необходимо, там намират и нещо като социален форум. Там говорят с съседи, срещат хора. Ето за това смятам, че можем и конкретно да помислим за това как можем да подпомогнем тези малки предприятия. Господин Пансери, господин Пансери предлага размисъл по този въпрос. Размисъл и в финансов и данъчен смисъл, за да за да се види как може с финансови и данъчни механизми да се стимулира този вид търговска дейност на дребно. Нещо, което господин Панцери не споменава изрично, но аз смятам, че е изключително важно, особено в големите градове, е ясно да се знае, колко са найемите, на каква стойност възлизат найемите, които са принудени понякога да плащат тези малки магазинчета, за да можем и всички ясно да разберем, че не винаги оцеляването им е лесна работа. Може и понякога, именно по тази причина, някое малко магазинче е принудено да фалира или да затвори. И така, е, казано накратко, посланието е ясно. Ясно става, че ни вълнуват услугите като такива, но и общо казано, но и услугите като социално понятие, насочено към уязвимите и възрастни хора, в частност. Благодаря ви, госпожо Гепард. Ich glaube nicht, ich setze Ihr Einverständnis voraus. Ich denke nicht, dass es da Bedenken gibt. Vielen Dank, Herr Lögegaard, bitte. Следващият оратор. I hope not. Thank you very much. I continue in Danish. Tak for formand. Øh, jeg skal starte med lige undskylde, at jeg kom lidt. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко извинявайте, че малко закъснях, така че изпуснах първата част от е, доклада. Така че ако нещо повторя, моля да ме извините предварително. Както бе наблегнато, първото ни заседание, на което разгледахме представения документ, всъщност е, не определи какви са приоритетите, Смятам, че за нас е много важно да се опитаме и да постигнем споразумение за това какви приоритети трябва да имаме по темите, които ще разглеждаме във връзка с този доклад. Смятам, че трябва да се ограничим до области, които са важни за мандата на комисията ИМКО. Не смятам, че трябва да излизаме от е, тези приоритети. Аз смятам, че докладът трябва да разглежда неразумните търговски практики между търговците на едро и търговците на дребно. Трябва да направим оценка на въздействието, преди да се договорят каквито и да е правила. Ако говорим за договорните условия, за отношенията бизнес към бизнес, това може да доведе до проблеми в веригата на разпределе... разпространение. Втори въпрос, който смятам, че трябва да разгледаме, са бариерите към добре функциониращия вътрешен пазар, най-вече в сектора на продажби на дребно. Говорим за ограничения за териториални доставки. Така че трябва внимателно да разгледаме този въпрос. Смятам, че трябва да разгледаме различията между цените в държавите членки – защото това може да се дължи на фискални фактори, като например данъчно облагане или ДДС. Важен момент е да разгледаме какви са стимулите за електронна търговия. Аз съм особено пристрастен към тази тема. Не можем да направим това сами. Трябва да помислим за проблема на възрастните хора – и използването от е, тях на възможностите за търговия на дребно. Всичко това трябва да го разгледаме в контекста на повторното стартиране на вътрешния пазар, което опитваме да направим в момента. Трябва да направим един добър анализ за насърчаване на електронната търговия. И третия момент трябва да разгледаме конкуренцията. Все повече са така наречените частни етикети, което означава, че все по-малко място остава за продуктите от други производители. Тук вече говорим за една несъвършена конкуренция, защото големите вериги са много добри, много добре се адаптират, създават свои частни етикети, които наистина ограничават конкуренцията. И това е въпрос, който трябва да проучим внимателно. Разбира се, има неща, които трябва да останат на националното законодателство, въпросите за енергетика, логистика, околна среда трябва да получат основно ударение, когато подбираме приоритетите. Така че, по мое виждане, това са основните моменти и с радост ще говоря, ще работя в тясно сътрудничество с докладчика и другите. Благодаря. Сега ще говоря от името на зелените, като са докладчик от страна на Зелените. Искам да благодаря на докладчика за сътрудничеството и най-вече за заседанието в Страсбург, което според мен бе особено полезно. Това, което мен ме тревожи в този контекст е, когато говорим за нелоялния конкуренция, нямаме предвид е, правилата на отношенията между различните фирми. Трябва да видим какви са различните съществуващи мнения – но ако говорим за директивата за нелоялни търговски практики, трябва да включим наистина отношенията бизнес към бизнес. И има редица причини за това. Комисията в миналото не искаше да включва тази тема, но не смятам, че все още сме изчерпили тази дискусия изцяло. Една от целите би могла да се опитаме и да установим къде съществуват проблеми. Проблеми съществуват в много области, защото веригите стават все по-големи и търговията на дребно много трудно ги настига. А ако говорим за сектора на иновациите, наистина ще има проблем за способността на малкия бизнес да се конкурира с големите вериги. Така че трябва да определим къде да насочим вниманието си. Защото ако нелоялните търговски практики се разглеждат толкова други инструменти, трябва ли и ние да се занимаваме? И сега отново в качеството си на председател давам думата на следващия оратор inderdaad, eh, eh, Kyriakos eh, triantafylides kon er vanmorgen niet bij zijn, maar ook los daarvan zou ik... Благодаря, госпожо председател. Да, господин Филипен не успя да дойде днес, но поисках думата, за да благодаря на комисията за доклада и всъщност на комисаря Барния аз лично писах писмо, в което казвам, че е чудесно, че има възможност да обсъдим този доклад. И нещо друго написах в писмото си, нещо, което госпожа Гепард току-що каза. В а, доклада на комисията се споменава социалната функция на малките магазинчета, което е важно, действително от значение. Сега, като гледаме е, развитието на пазара, става ясно, че има едно изнасяне на магазини от централните части от една страна и от друга страна а, недостиг също на магазини от селските райони. Та, трябва да вкараме и едно измерение на безопасност, на обезпечение, ако щете. А, мисля, че трябва да направим нещо, да помогнем на малките магазини. Малките улични магазинчета и магазините в малките села. В днешно време, като търговец, трябва да сте част от верига поради начина по който се организират продажбите и доставките какво става на практика обикновено? Хората се качват в, в автомобила си, отиват в а, супермаркета. Това, че карат кола, естествено, не е добре за опазването на околната среда, но защо го правят? Правят го, защото дребните магазини обикновено са по-скъпи. И, и как да оцеляват те? Това е нещо, на което трябва да обърнем внимание. После отношенията между търговци и нелоялните търговски практики, мисля, че определено е стойностна тема, която трябва да залегне. Ние не подкрепяме пряката държавна помощ, но може би някакъв вид подпомагане може да се предвиди, така че да могат дребните търговци да оцелеят, понеже играят важна роля. Може би някакви специални кредитни механизми или друг вид подкрепа попитах комисията за мнение и откликнаха доста а, положително. Може би и ние трябва отделен доклад да напишем за това как да се под как да се помогне на малките магазини. Комисарят също пое ангажимент, че ще следи разискванията в тази комисия. Та дали не може да дадем някакъв специален статут на дребните търговци, за да укрепим ролята, която играят? Мисля, че не би било лошо това да се случи. Благодаря, госпожо председател. Аз а, почнах а, да ви обяснявам за алкохола. А, сега не искам да си представяте да си представяте как някой алкохолик се прибира късно вечер вкъщи и не може да си отвори, защото се клатушка, а и защото улицата е лошо осветена. Дискусията, която тук водим, извън тези мои е, шеги, в е, крайна сметка е насочена към приоритетите на нашата политика, без обаче това да означава, че не обръщаме внимание в достатъчна степен на нуждите и оплакванията на потребителите. Те са важни, но не са единствените, които изискват внимание и разбиране. Задоволяването на потребителските нужди е пряко свързано с вътрешния пазар и това как той ще действа в бъдеще. По въпроса сега за конкуренцията и за малките магазинчета на Дребно не е от вчера. И не винаги обаче потребителите са имали еднозначно отношение по този въпрос. Някога, понякога потребителите смятат, че големите вериги и големите марки в крайна сметка не са взаимна конкуренция, защото всъщност участват в един и същия проект, хванали са се на едно и също хоро. Тези вериги всъщност в крайна сметка носят различни имена, но купуват суровината в един и същи склад на едро. Ето за това защитата на малките магазинчета, на уличните бакалии, на кварталните продавници е толкова важна, но и толкова всъщност измамна, защото това не е една еднородна материя. Определено съм на мнение, че можем да намерим начин да зачетем както и едните, така и другите и ще постигнем консенсус помежду си. Аз съм твърдо убеден в следното. Е, ако не говорим сега за сиренето, кашкавала и опаковането му, смятам, че просветните кампании са недостатъчни. В държавите членки потребителите не винаги имат една и съща представа за това как действа вътрешния пазар и какви са ползите и облагите от него. Например, телефонните услуги и банковите услуги са много различни като цена. И именно тук много от потребителите смятат, че предлагането на трансгранични услуги в този смисъл са добре дошли. Какво значи това? Всичко, което би могло да хвърли светлина върху ценообразуването вътре в самата система, ще се сблъска по един или друг повод с потоците, които след това взаимодействат в единния наднационален пазар. Ето за това толкова настоявам върху просветните кампании, върху разясняването на това как всъщност действа вътрешния пазар и какви правила се подчинява. Един въпрос искам сега да отправя към докладчицата и към докладчиците в Сянка. Те предлагат да идентифицираме бюджетните нужди на различните пазари, на различните видове пазари, 50 вида пазари. Това смятам, че може да се постигне чрез мониторизация на всеки един пазар, след което обработване на събраните данни. Смятам, че можем да изслушаме становище или информация за един определен или два или три вида пазари всяка година, а не да се опитаме да мониторизираме и надзираваме всичките 50 вида не всяка година ще можем изчерпателно да се занимаем с един, с всички всъщност. Така че предполагам, предлагам да работим вид по вид. Споменах а, телефонните услуги, споменах а, банковите услуги. Можем така да продължим с различната номенклатура на пазарите и да караме поред. Наистина много съм доволен от това, че Евростат е привлечен за участие в този проект. Но по въпроса за срока, за в който се събират данни, Мятам, че има още какво да се желае. Не винаги събраните данни биват предоставени за обработка на време. Изоставаме малко и след това и изводите ни ни вършат работа за стратегически размисъл и взимане на стратегически решения. Благодаря. Благодаря ви, господин Рошфор. Смятам, че вашата бележка свързана с механизма на работа, с таблицата, по която ще работим, е много важна. Това разбира се, не го чуваме за първи път, но колкото пъти го повторим, толкова пъти ще имаме възможност да, да поискаме да ни чуят най-накрая. Благодаря, казва следващата ораторка. Аз имам една кратка бележка, която ще свърже всъщност нашите два дебата. Сегашния ни дебат и дебата, който водихме преди малко за неравнопоставеността на здравните системи. Това се дължи, това се корени на различните фармацевтични системи в различните държави членки. Важно е всеки гражданин да има достъп равнопоставен достъп не само до здравни грижи, а и до лекарствени препарати. Важно е в този смисъл Еврокомисията, Евросъюза и държавите членки да мониторизират непрекъснато доставките на съответните лекарствени препарати в аптеките из цялата територия на Съюза, а не само в големите градове. Това пак е свързано с конкуренцията, но е свързано и с закрилата, с безопасността на самите пациенти. Медикаментите, лекарствените препарати могат да се продават не само в аптеки, а и в друг вид търговски заведения, където персоналът няма съответното здравно или фармацевтично образование и което в крайна сметка може да се окаже опасно. Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. Тази тема поражда много различни мнения. Писменото становище, което е представено от парламента, показва, че пазара се използва или дори се злоупотребява с него в най- по най-различни начини. Много добре ще бъде идеята да стигнем до една ясна обща позиция. Разбира се, има най-различни мнения, които са сходни, но други са доста противоречиви. Така че смятам, че ние тук в е, нашата комисия трябва да консолидираме нашето мнение. Възможно е също да стане така, че до края на годината просто да нямаме възможност за отделяне на време в пленарна зала, просто да не ни стигне графика да се справим с тази тема и да се наложи да го отложим за следващата година, ако не намерим решение. Бих искал да разгледам съображението за връзката между тази тема и много други, като например мобилните телефонни услуги, търговския регистр, регламента за отношенията между търговците по отношение на нелоялните търговски практики. Мисля, че в много различни области може да се постигне сериозно подобрение. Току-що бе споменато това. Друг един въпрос, свързан с пазара на дребно, който бих искал да подигна. От моя гледна точка, отделните търговски обекти представляват един огромен пазар с най-различни действащи лица. Малки и средни предприятия, като най-малките предприятия са определено много слаби. В Германия просто нямаме толкова много малки, слаби търговски обекти от този тип но това е нормално, просто така се е структурирал самия пазар. Има обаче един проблем. Пазарът е важен за населението. Това бе подчертано тук. Важно е, за да се снабдява населението с хранителни продукти, лекарства или каквито и да е други стоки. Наистина е въпрос на обществена политика, за да се направи така, че тези продукти да са на разположение на гражданите. Така че трябва наистина да се повдигне въпроса за това как точно се определят цените в малките магазини за разлика от големите. Радвам се, че тази тема е засегната в най-широк обхват и очаквам предложенията на докладчика. Благодаря, сега давам думата на комисията. Благодаря, госпожо председател. Очевидно, ние слушаме много внимателно и очакваме дискусията по изготвянето на този доклад. Утре ще проведем една конференция след доклада за мониторинг на пазара на продажбите на Дребно. Очакваме, че около 200 представители на заинтересованите страни ще присъстват. Ние определено се интересуваме от работа на вашата комисия и ще вземем предвид вашите заключения. Сега е съвсем откровено казано, аз не зная какво ще има в е, нормативния акт по вътрешния пазар по този въпрос. Разбира се, ние ще посочим, че активно ще проследяваме тази тема, но този акт надали ще бъде прият е, утре, така че на този етап не мога да кажа много повече. Благодаря много. Тогава давам обратно думата на докладчика. Много благодаря. Искам да изразя благодарността си за всички тези коментари. Разбира се, очакваме с нетърпение консултациите с комисията утре, което ще даде сериозен принос и сериозни идеи. Госпожа Гебхарт, благодаря ви много. Съгласен съм с повечето казано от вас, господин Панцери също. Трябва да внимаваме да не се средочаваме върху въпроси, на които да действаме само на общностно ниво. Например, найема, въпроса за найемите. Не казвам, че това не е проблем, но не смятам, че можем да направим много тук в парламента по този въпрос както и по въпроса за фискалните инструменти или фискалните компоненти. Може би ще имаме време да дискутираме малко повече по този въпрос след това, да ми обясните какво точно имате предвид. Господин Локергард, благодаря ви много. Разбира се, че трябва да ограничим обхвата и да определим приоритетите. За това беше моя призив да ми помогнете. Искам да изляза днес от тази зала и да кажа да, ние се договорихме какъв да бъде обхвата и да започнем да дискутираме нещата в дълбочина. Разбира се, това трябва да бъде свързано и с работа на нашата комисия. Оценка на въздействието, анализ на въздействието, моля ви, после да ми обясните какви точно сектори искате да обхванем. Въпросът за електронна търговия е особено важен, разбира се. Това е, е област, в която има сериозна възможност за развитие във вътрешния пазар. Но тук що гласувахме по доклада на Ариус и не съм сигурен, че отново наистина трябва да повдигнем тази тема можем да се позовем на казаното там, но да не подхващаме отново темата за електронната търговия, защото тя е включена в директивата за потребителите. Ограничаване на конкуренцията. Въпрос, който Малкъм Харбър повдигна и съм абсолютно сигурен, че това е тема, която трябва да разгледаме. Още повече е свързана и с различните цени в държавите членки, сериозната фрагментация. Частните етикети. Добре го казахте, това е една много гореща, гореща тема. Някои смятат, че това е предимство за потребителите, други казват, че ограничава на конкуренцията, така че наистина това е тема, която трябва да дискутираме. Госпожа Рул, нека да бъда ясна. Когато говоря за нелоялни търговски практики, имам предвид отношенията бизнес към бизнес. Мисля, че всички са съгласни с мен, защото вече Имаме такава директива от 2006 или 2008 по нелоялните търговски празници, а, търговски практики от бизнеса към потребителите. Това наистина е един много деликатен, противоречив въпрос и всички вие го повдигнахте. Господстващото положение, нелоялните договори, достъп до малките магазинчета или достъпа на възрастните хора до кварталните магазинчета – и вие посочихте, вместо да се качат на колата, да отидат в супермаркета. Не съм сигурен, че можем да навлезем в такива местни правила на установяване, но както казах и в самото начало, въпросът за установяването, достъпа до пазара, правото на установяване, определено е нещо, което ще включим. Е, госпожа Даньон, казахте и за социалния форум, за това, че хората искат наистина да имат социален контакт в е, магазинчетата. Не знаем, обаче колко можем да направим на общностно ниво по въпроса за свободата на установяване и за достъпа. Госпожа Шваб, благодаря ви за подкрепата. По въпроса за графика. Консултирах се доста с секретарията по този въпрос, защото заинтересованите страни поискаха да направим по-широки консултации. Аз, като всички вас, искам да свършим професионална работа, да излезем с един надежден доклад. Ще имам време да разгледам всичките ви предложения за изменения. Това, което казахте за възможностите в, е, в програмата по доклада за нелоялната търговия и маркетинг, имаме три възможности в програмата, които мисля, че ще ни бъдат достатъчни. Три слота, което означава, че ще можем да подготвим този доклад на един по-късен етап. Но наистина аз е, се нуждая от времето, което ви казах, което е около март. По другия въпрос е за съдържанието. На господин Рошфорд бих искал да кажа, че аз искам да предложа промяна на заглавието на този доклад. Защото не става въпроса за таблица за резултатите или механизъм за мониторинг – Възоснова на това, което вече е изготвено от е, комисията, аз идентифицирам проблеми, решения и най-добри практики. Но не става въпрос просто за един анализ. Ние искаме да предложим конкретни решения. Така че мониторингът, според мен, не е достатъчно активен подход и на мен лично не ми пасва достатъчно. И така правим един преглед на пазара на търговия на дребно, неговото съживяване, нормативния акт, който комисията ще издаде за единния пазар. Това е един, търговията на дребно е един от основните стълбове на вътрешния пазар, така че не го приемайте като доклад за мониторинг. Това е по-скоро доклад ориентиран към решенията. Благодаря ви много. Очаквам допълнително вашите коментари. Ich gebe Ihnen recht, völlig recht, dass wir nochmal über den, den Zeitplan nachdenken müssen. Und ich sehe. Права сте. Трябва да видим какъв ще е графика, да видим дали имаме нужда повече време за консултациите. Да, акта за единия пазар все още не е на лице, но трябва определено да разгледаме а, сроковете. С господин Харбър ще обсъдя този въпрос, а, който очевидно не е тук, но а, ще а, разговарям с него за това по телефона. И ще достигна до някакъв компромис. Има едно спешно нещо, което трябва да споделя с вас след обед. Е, ще... По програма имаме едно важно изслушване. Е, имаме представители на национални събрания от 23 страни, 11 от държави членки на Европейския съюз, 3 от страни на ЕФТА и някои други страни. Общо представителите на брой са 41, а пък е, в момента на заседанието присъстват само 40 евродепутата и е, е, няма да е никак добре, ако и след обяд се запази това равнище на присъствие. Моля повече хора да дойдат след обяд. Белгийското председателство на съвета е, поде инициативата за това изслушване е, за социалните служби. надяваме се е, след обяд да не е така празна залата, а пък работата ще продължим и утре сутринта. Така, така че призвавам всичките да присъстват след обяд. Друго нещо, на 8 ноември е следващото заседание на Комисията по вътрешния пазар и защитата на потребителите. Ще гласуваме по доклада Живен. Моля да не забравяте. И така, понеделник, 8 ноември е датата на следващото заседание на Комисията ИМКО. И с това закривам тази част от заседанието.